So, since we have Mrs. Госпожа Гютеланд е тук, което означава, че можем да продължим с точка 23 разглеждане на изменения към доклада за информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието. Госпожо Гутелант, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Доклада по собствена инициатива е в отговор на предложението на комисията, представено на 10 април 2017 година, предложение за информационно табло в областта на правосъдието. Имайки предвид, че ефективните правни уредби в държавите членки са изключително важни, за да се защитят ценностите, на които почива Европейския съюз, Информационното табло представлява важен инструмент, който да позволи на държавите членки да постигнат голяма ефективност в това отношение. То е изключително важно за ефективната правосъдна система. Информационното табло, което се публикува годишно, бе доразвито от първия доклад, който излезе през 2013 година. Аз се надявам, че този доклад ще доведе до конкретни препоръки, които да помогнат на комисията и на държавите членки да подобрят ефективността на националните правни системи, за да може да има върховенство на закона и устойчив растеж. Първата дискусия по проекто доклада се проведе на 22 февруари. Крайният срок за внасяне на изменения беше 6 март. 99 изменения бяха внесени по доклада за което благодаря. Благодаря на всички колеги. Бих искала да очертая някои от основните аспекти на доклада, до които се отнасят измененията. Изменения 22, 23 и 35 има за цел разширяване на приложеното поле на информационното табло в областта на наказателното право. Това е изключително важно, имайки предвид, че информационните, предишните информационни табла се се отнасяха най-вече до административни и гражданско-правни спорове. При предишното информационно табло за първи път се отдели внимание на наказателното право. Бяха взети е, предвид също така и случаи свързани с пране на пари и други. времено бих искала да ви напомня, че имаме споразумение с Либе. Либе ще имат изключителни правомощия относно прането на пари докато ние ще имаме споделени правомощи относно върховенството на закона. Изменение 27 и 30 се отнася до засилването на текста по отношение на върховенството на закона. Изменение 34, 36, 38 и 43 поставят акцента върху необходимостта от намаляване на липсата на данни за някои индикатори тъй като някои държави членки отказват да ги предоставят. Изменение 45 поставя акцента на необходимостта от активните социални а, права а, и намаляването на време траеното на съдебните спорове. 48, 50 и 51 се отнася до добрите ИКТ системи в съдилищата на държавите членки, за да има по-добър достъп на гражданите до, съдеб... до съдилищата. Изменение 55 приканва, на държ... приканва държавите членки да очертаят времетрайното на отделните съдебни производства. Говори се също така и за адекватното обучение на съдиите. Това се прави в изменение 54, изменение 55, 56 и 59. Това са интересни изменения, които приканват също така за специализация на магистратите. Говори се за евентуалното отражение върху ефективността и качеството на правосъдните системи от подобна специализация. Бих искал да науча малко повече в това отношение. Осъзнавам, че специализацията на магистратите е необходима в някои сектори на държавите членки. Изменение 56 на господин Радев, на госпожа Халтала 59. А, може би вие бихте могли да ни кажете нещо повече в това отношение, както Европейската комисия. Други изменения, които бяха внесени с оглед подобряването на достъпа до правосъдие, и а, улесняването на достъпа до представителите на а, младсинството, хората, които живеят в бедност, хората с увреждания и така нататък и така нататък. Разбира се, това са изменения, които подкрепям, защото смятам, че е добре да се разшири обхвата на информационното табло по отношение на антидискриминаторното законодателство и достъпа до правосъдие. Някои от измененията по моето предложение се отнасят до възможността комисията да вземе предвид различните възможности за следсъдебното производство, разглеждат се различните альтернативи. които могат да, довед... да подобрят достъпа до правосъдие на, рабо... на работниците, на гражданите, в дългосрочен план това ще позволи да има повече инвестиции и да се улесни достъпа и на бизнеса. Нека ви напомня, че Европейския парламент има ясна позиция. Той приканва за нови правила а, за колективна защита на европейско равнище. Докладчиците в Сянка се срещнаха на 12 март. Ще ви представя предложение за текст на компромисните изменения края на днешното заседание на 24 април ще гласуваме в Юри. Сигурна съм, че ще а, намерим обща позиция по изменения. Thank you as well. Any request of Mr. Radev is the first one, Mrs. Hautala then. Господин Радев, след това госпожа Хаут. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на докладчика за подобното представяне на всички изменения и работата по този доклад. В предишната ни дискусия вече обърнах внимание на някои специфични моменти, по които съм предложил и изменения. На първо място става въпрос за отправеното искане към комисията да вземе в предвид процедурите за колективна правна защита в съпоставителната процедура през идната година – относно фактори, които са свързани с достъпността на съдебните системи. Предлагам този параграф да бъде изтрит, тъй като не мисля, че включването на тези процедури ще засегне голяма част от държавите членки и ще ни даде представителни за целия Европейски съюз данни. На второ място предлагам да бъде изтрито и предложението за въвеждане на нов показател за достъпа до правосъдие на общността на ЛГБТ. На миналото заседание споделих моите мотиви, че това само по себе си би било дискриминационна практика. Още повече не може да конкретизираме дискриминацията само към ЛГБТ общността. Дискриминацията е практика, с която трябва да се борим във всичките и форми, не само в насока на сексуалната ориентация. Предлагам също така да се поощрява специализираното обучение за юристи, както и да се въведе продължаващо обучение или специализирано обучение за съдии в различни области. В този контекст трябва държавите членки да предоставят повече възможности за обучение на съдии в други държави членки с цел обмен на опит и добри практики. За ефективното функциониране на правосъдието прозрачността има много важна роля. Ето защо считам, че държавите членки трябва да публикуват онлайн възможно най-голям брой съдебни решения по граждански, търговски и административни дела от всички инстанции. Това ще доведе до по-добро познаване на съдебната система от гражданите, бизнеса, а и от другите държави членки. Благодаря ви за вниманието. Mrs. Hautala. Госпожа Хаутала. Okay, thank you very much, uh, Chair. Um... Благодаря, господин председател. Удовлетворена съм от работата на госпожа Гютеланд и бих искал да отговоря на някои от въпросите, които тя зададе. Моите изменения заедно с тези на Макс Андерсън, изменение 59 и 55, засягат един и същи аспект, а именно а, сложната природа на нашето общество и изискванията за специални знания, които трябва да имат магистратите в този все по-бързо развиващ се свят. Ето защо смятам, че е важно в информационното табло да се вземат предвид и някои показатели относно специализацията на съдилищата. Именно за да имаме по-специализирани знания по отношение на за да може обществото по-добре да познава съдебната практика. В 54 то и 59 изменение ние преследваме една и съща цел – Радвам се, че Юте Гутеланд заяви, че тя подкрепя засилването на електронния достъп до решенията на съда. С оглед по-добра правна защита на гражданите и фирмите. Тази тема е изключително релевантна не само в Европейския съюз. Веднъж, когато бях на мисия в Кот Дивуар – представителите на европейския бизнес там казаха, че приветстват тези промени, свързани с предлагането на съдебните решения онлайн. Това е. Благодаря. Господин Звиев, Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчика. Радвам се, че ежегодно обсъждаме резултатите по отношение на информационното табло. Смятам, че по този начин можем да отбележим дали има някакви подобрения, някакво развитие в това отношение. Според мен трябва да се допълни това табло с някои показатели. Слушайки госпожа Хаутала сега, си помислих, че може би бихме могли да включим някои проучвания във връзка с използването на новите технологии в съдебните производства. А именно да видим дали в съдилищата се използват новите технологии по време на съдебните производства т.е. дали те се използват не само когато се публикуват съдебните решения, но и в рамките на самото производство. Така, например, използват ли се, когато свидетелите се разпитват от разстояние? Бих искал да подчертая, че Европейската комисия си сътрудничи все по-тясно с държавите членки, с представителите на магистратите. защото и от двете страни има желание данните, които са на разположение, да бъдат все по-многобройни в областта на правосъдието. Така че не само ние като политици, но и нашите граждани – Смятаме, че по този начин е по-лесно човек да има достъп до правосъдие. Мисля, че пропуските по отношение на данните трябва да бъдат все по-малко. Заедно с госпожа Шартие внесохме изменение, в което приканваме Европейската комисия – да види дали тези технологии се използват, особено, що се отнася до отвличането на деца, тъй като това е темата, по която работи госпожа Шартие. Когато говорим за разширяване на приложното поле на информационното табло и внедряването на нови категории – трябва да помислим дали можем да включим и нови социални групи. Не може да визираме само една социална група, защото това ще ам, развали ползата и наруши имиджа на информационното табло и ще ограничи правата на а, другите категории граждани. Трябва да свалим всички пречки при достъпа до правосъдие. За тази цел внесох изменение, което ще замени параграф 12, който според мен е до някъде въвеждащ ни в заблуда. Приканвам да имаме по-широко обхватен подход. Както каза госпожа Гутеланд, бяха внесени 96 изменения. Прочетох повечето от тях и съм съгласен с повечето от тях. Смятам, че те се вписват в духа на доклада на Европейската комисия и на нашия докладчик. Същевременно обаче трябва да призная, че има някои изменения, които моята политическа група не би могла да подкрепи. Така, например, измененията, в които се приканва наказателното право да бъде включено в следващото издание на информационното табло. Това е едно много общо изявление. Не можем да бъдем толкова ам, общи в това отношение, защото следващия път можем да кажем, че наказателното право няма да бъде включено, тъй като то не е в правомощията на Европейския съюз. Това би означавало да прекрачим една голяма червена линия – когато говорим за специфични области, като например прането на пари, област, която упомена и докладчика, да, разбирам. Това е една конкретна област, както и борбата с тероризма. Това също е конкретна област, но не можем просто и така да твърдим, че наказателното право, наказателно-правните въпроси трябва да бъдат включени в информационното табло. На базата на какво ще го направим? Какви ще бъдат критериите? Нямаме критерии на ниво ЕС в това отношение. Така че навлизаме в доста опасна територия. по отношение на правомощията на Европейската комисия и на държавите членки. Ето защо ви приканвам да бъдем малко по-предпазливи. Благодаря, господин Любретон. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Гутеланд за изчерпателното представяне на измененията, внесени по проекто доклада, свързан с информационното табло в областта на правосъдието за 2017 година. Съжалявам, че нито едно от измененията, които внесох с Мария Кристин, не бяха споменати явно нито едно от тези изменения не е било прието от докладчика. Затова нека да кажа няколко думи по измененията. Най-напред бих искал да ви напомня, че за мен информационното табло в областта на правосъдието е интересен инструмент, с който ни позволява да се правят сравнения на ефективността на съдебните системи на държавите членки. Един подобен инструмент може да бъде подкрепен дори когато някой защитава тезата за Европа на сътрудничеството, а не Европа на принудителното такова. Някои колеги внасят изменения, които имат за цел да накарат националните се съдилища да използват новите технологии, което е чудесно, това е една добра препоръка. Всеки опит да се убедят държавите членки да подобрят обучението на магистратите е също добро предложение. Но за мен лично стана видно, че в някои пасажи на доклада прекалено се подкрепя комисията, защото колкото повече извеждаме на преден план Европейската комисия, толкова повече сътрудничеството се превръща в интеграция. С госпожа Бутоне внесохме изменение 26-то напред. Там напомняме, че тук нашите адресати са националните съдилища, които трябва да се останат такива. Изменение 37 има за цел да се заличи един пасаж, който приканва за пълно сътрудничество с Европейската комисия. Според мен езика, който използват там е краен. Изменение 60 има за цел да се заличи един пасаж, в който се изисква от Европейската комисия да се меси при контрола на националните юрисдикции. От тук идват и нашите предложения за изменение. Да се спра на още един пасаж, този в който се изисква да има специфични показатели за достъпа до правосъдие на лицата от групата ЛГБТИ. И тук съм напълно съгласен с критиката, която изказа господин Радев. Трябва да се борим с всяка форма на дискриминация, не само с тази. Да подчертаваме тази дискриминация би означавало, че като че ли другите групи, които са обект на дискриминация, не са достойни да получат внимание. И изменение 73 има за цел именно това да се заличи параграфа, в който се изискват показатели за достъпа до правосъдие на лицата от групата ЛГБТИ. Разбира се, изключително важно е съдиите да бъдат независими от политическата власт. Гледам с добро око на измененията, в които се напомня това – но пък същевременно не трябва под претекст да напомняме този демократичен принцип, да направим така, че Европейския съюз да се меси в съдебната система на държавите членки. Съдебната уредба на държавите членки е част от техния суверенитет. Това е и целта на моето изменение 99, което има за цел заличаване на един пасаж, който според мен беше двусмислен в това отношение. критикувах всички а, текстове, които дават прекалено големи правомощия на Европейската комисия. Съществува една информационна мрежа между върховните съдилища на държавите членки и тази мрежа действа добре. Така че сътрудничеството работи, спазва се суверенитета на всяка държава членка, така че излишно всеки път да приканвам Европейската комисия да се бърка в въпроси, които не я засягат и по които държавите членки могат да се оправят и без нея. Относно предоставянето на данни, съжалявам, но разбирам защо държавите членки не предоставят всички данни. Според мен това информационно табло се е, използва за да не се ограничаваме само до препоръки, а постепенно да се стигне до вмешателство. В заключение, внасяме изменения, за да намалим ролята на Европейската комисия, за да напомним, че тук се отправят само препоръки към държавите членки при спазването на техния суверенитет. Нека да успокоим държавите членки, които все още не предоставят цялата необходима информация. Ще видите, че тогава всичко ще потече от само себе си. Това е идеята, която стои зад моите изменения и тези на Кристин Бутоне. Благодаря. Благодаря господин Мариньо и Пинто. Президент, от Аменкеро, quero Пу... Да, благодаря господин председател. И аз в началото ще благодаря на докладчика за отличната работа. Благодаря за това, че е приела различните предложения, които изпратихме. Много държа на специализацията на съдиите. Съдебното решение е издадено от един съдия, преминал през специализация. Има други качествени показатели, е, е, доста по-добри, отколкото е, съдебните решения на съдии, които не са специализирани в определена област. Така че специализацията е нещо много важно. Това ще допринесе и за по-бързо уреждане на споровете. Освен това, би трябвало съдебните решения да се публикуват онлайн решенията на съдиите е, трябва да стават е, публично достояние в интернет. Едно съдебно решение може да има е, последствия, т.е. да води до съответните резултати, когато е известно в обществен, на обществото. Така че вътре е, в цялата тази уредба с публикуването има и един е, дидактически, педагогически елемент. Гражданите ще знаят е, какви са шансовете за уреждане на един спор в тяхна полза и може би това ще разтовари малко и съдилищата. Същевременно съдебния състав, съдията, който взима решението, е, ще е, е, бъде, както казах, по-ясно и на всички, които се информират за това, че не става дума за решение по осмотрение на отделния съдя или на съдебния състав, а в резултат на едни определени убеждения на един добре образован, обучен, е, специализиран юрист. Е, и а, е, когато говорим за Обединена Европа, за Европейски съюз в истинския смисъл на думата, естествено ще трябва да обърнем внимание малко повече и на всичко свързано с правото и правосъдието. Трябва да знаем съвсем точно какво се влага в, съдър... в понятието престъпление. Не е възможно в Белгия е, едно деяние да бъде е, е, престъпление, а в друга страна то да не се смята за престъпление и да няма такъв наказателен състав. Така че трябва да помислим за уеднаквяване, за хармонизиране. Е, не става дума само за е, сближаване в економическата е, сфера или в други сектори, но и в сферата на правосъдието. Много често, като че ли се объркват нещата, европейските граждани напускат понякога своите страни, просто защото се знае, че е, някакви е, техни нарушения или престъпления, извършени от тях в е, собствената им страна, в друга страна няма да доведат до същото съдебно решение или ще останат ненаказани. Така че е, комисията би трябвало да помисли по тези въпроси. В бъдеще би трябвало да използваме тези доклади във връзка с информационните табла за хармонизиране в сферата на правосъдието в Европейския съюз. Дали комисията желая да вземе думата? Госпожа Ринго. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Нека да напомня, че информационното табло на ЕС е всъщност информационен инструмент, е, който дава е, един преглед е, на състоянието в областта на правосъдието в държавите членки. И в крайна сметка не взима страна, не насърчава определен тип правосъдие или съдебна система нещата е, естествено са свързани и с е, правните традиции, и с е, отделните параметри на съдебната система. Така че всичко това естествено се отразява на работата на съдилищата и на резултатите от тази работа. Информационното табло е е, определен инструмент, е, е, разработен в рамките на европейския семестър, най-вече по отношение на граждански, търговски дела. И както ви казах, това е един инструмент, който се развива. Е, желанието, е, което стои зад информационното е, табло е да направи видими резултатите от наказателното преследване от работата на съдебните системи. Но всяка промяна, която би могла да помогне на държавите членки да предоставят повече данни, ще ни помогне много. Мисля, че повечето от измененията, които са внесени, имат конструктивен характер и ще допринесат за по-нататъчното развитие и подобряване на информационното табло на ЕС и ще отрази в крайна сметка по-добре усилията на държавите членки за подобрение в областта на правосъдието. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Халтала. Да, ще се възползвам от възможността да обменим мнения с комисията, за да подобрим информационното табло. А, ние водим дискусия тук за измененията. Има едно изменение, свързано с необходимостта да се насърчава специализацията да се предоставят повече знания и умения на съдиите във връзка с новите технологии и техника. Дали проследявате това в рамките на информационното табло? вие чухте, че ние говорим тук и за достъпа до правосъдие на някои уязвими групи, на ЛГБТ и, и така нататък. Естествено всичко това според мен има а, значение в рамките на информационното табло. Sort of something... За да а, ограничим най-малкото и да а, елиминираме дискриминацията в рамките на, на тази сфера. Много добре разбирам това, което казвате за информационния характер на този инструмент, но това не означава, че чрез този информационен инструмент няма да постигнем някакви промени и не желаем да ги постигнем. Госпожа Готалант, да, първо нека да благодаря на колегите за това, че са подготвили измененията, както и за участието им в дискусията днес. Смятам, че тази дискусия е добра основа за е, постигане на съгласие. Е, предстои е, заседание на докладчиците в Сянка. Има доста елементи, по които струва ми се, се очертава съгласие. така, противоречиви мнения има по отношение на колективната защита, по отношение на уязвимите групи и някои други аспекти, повече или по-малко технически въпроси. Затова обаче е, въпросът най-вече опира до това как бихме могли да разширим обхвата на информационното табло, за да постигнем по-голям ефект Важно е, естествено, да се погрижим и за осведомеността и за компетентността на всички от тези извън системата, които оценяват резултатите от работата в сферата на правосъдието. Да, поставен бе въпроса за ЛГБТИ И за това, че някои колеги предпочитат е, да говорим е, така, повече за определени уязвими групи, е, изменение 18. Благодаря за него. Е, това внесено изменение показва, че е, желанието на авторите е да се направи повече за уязвимите групи във връзка и с увреждания, с сексуална ориентация и така нататък. Това изменение ще послужи като добра основа за постигане на съгласие. Що се отнася до колективната защита, аз мятам, че тя, е, и процедурите, е, че е, така можем да постигнем подобряване на достъпа до правосъдие. Колективната защита е един много важен елемент от механизмите за уреждане на спорове и за повишаване на ефективността на съдебната система в случаите, в които става дума за спорове и съдебни производства по определени дела. Госпожа Халтава, подчерта значението на специализацията на съдиите. Това действително е нещо много интересно и ще трябва, може би, да дообсъдим помежду си някои детайли. Господин Свивка и комисията, всъщност комисията реагира, така да се каже, на въпроса поставен от господин Свивка. Да, можем да помислим за разширяване на обхвата на информационното табло ще проведем е, следващото заседание на е, докладчиците в Сянка и може би ще поговорим е, по-детайлно и по въпроса за обхвата. Благодаря. Комисията отново? Да, аз също бих желала да благодаря на докладчика. Въпросът за специализацията на съдилищата или съдиите по-скоро става дума за специализация на съдиите, а не толкова за специализация на съдилищата. Ако тръгнем по пътя към специали... на специализация на съдилищата, тогава рискуваме, така да се каже, да се постигне едно неравновесие във връзка и с натоварването и с работата на съдебните инстанции, но по-ефективно ми се струва специализирането на съдиите, защото то ще допринесе за едно по-добро разглеждане на споровете. И така можем да приключим с 23-та точка и да преминем към точка 24, прилагане на директива 2004 коса черта 35 от 21 април 2004 относно екологичната отговорност е, господин е, Йоахим Дългенио е, е заместник ръководител на съответния отдел в Генералната дирекция на комисията и той ще ни запознае с последващите стъпки във връзка с доклада и резолюцията. Нашия докладчик бе госпожа Ферера. Ферара. Да, благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Много благодаря на поканата и съм много щастлив, че имам възможност да обсъдя с вас е, последващите стъпки. Е, вашата резолюция бе една много е, добра основа за нашата работа. Тя ни подпомага по един много конструктивен начин. Става дума за проследяване на при... коректното прилагане на директивата, която и установяване на ползите, на резултатите във връзка с всички мерки за предотвратяване на екологични щети, е, директивата ЕЛД. Ние разчитаме най-вече на принципа замърсителят е, плаща. Е, през 2016 имаше един доклад за оценка на прилагането и именно по този повод бе изготвена и вашата резолюция. Много ни помогна тази резолюция в разговорите с държавите членки. Е, имаше и писмен отговор на вашата резолюция, който е, ви предоставихме. Е, той бе много изчерпателен този отговор и се отнася до напредъка, който е постигнат и до някои конкретни въпроси, засегнати в резолюцията. Текста е много изчерпателен. Няма да се спирам на всичко, което сме отразили в него, но ще подбера някои от въпросите, които според мен си заслужава да обсъдим и тук. А намерението ни бе да продължим да работим най-вече по програмата за действие е, и там, където сме установили е, на основата на доказателства, че има основания за е, тревога, да подпомогнем държавите членки съответно, които, в които сме установили такива слабости, да укрепят своя капацитет. И през 2016 година започнахме с тази работа. Много се радвам, че мога да ви информирам, че вече имаме първи резултати. Започнахме да подобряваме качеството на доказателствата е, това е въпрос, който е посочен и в директивата. Е, има и определени прагове, е, които са съществени. Органите, компетентните органи ни изпратиха достатъчно и по-добра информация, отколкото до тогава. Много сме далеч е, все още е, от е, така, очертаването на една ясна картина за начина по който държавите членки прилагат директивата. Но започваме да събираме от известно време и информация от други източници, да кажем от предприятия, от неправителствени организации и други граждански организации за да знаем какво точно се случва в държавите членки и да разберем по-добре доколко и как се справят държавите членки с прилагането на директивата е, е, в контекста и на националното законодателство. Опитваме се да документираме всичко това, да систематизираме информацията и да е, публикуваме е, конкретна информация, е, най-вече за определени е, страни, в които, да кажем, има установени слабости, за да имаме вече една по-ясна представа за случващото се. Освен това, използването на и цялата тази информация е важна не само за да просто да сме информирани и да знаем какво предстои, но а, ние използваме тази информация и в разговорите с държавите а, членки. През 2017 година публикувахме специфични за държавите членки препоръки, които включват, да кажем, и регистрация на авариите, е, определени показатели, свързани с системите за сигурност. Тоест, ние искаме да се направи една а, е, а, е, така, по-пълна регистрация и инвентаризация на случващото се в държавите членки и след това вече да направим оценка най-късно до пролет до края на пролета 2019 година на основата както на е, европейското законодателство, така и е, е, на някои нови предложения ще подготвим вече следващите стъпки. Как точно се събира информацията от администрацията, доколко тя е достояние на обществеността? какви са задълженията за докладване? Това са много важни въпроси и затова комисията най-вероятно ще предложи едно конкретно изменение за подобряване на докладването във връзка с околната среда и събирането на а, информация а, във връзка с, с състоянието на околната среда и прилагането на а, правната уредба. А, през май или юни, е, поне такова е за сега е, е, виждането ни, ще можем да представим измененията, които според нас са необходими. Естествено, това намерение е малко спълно от някои и правни, но и практически проблеми. За това съм така предпазлив в формулировката. Европейските инструменти е, също би трябвало да се подложат на проверка. През е, е, януари 2018 година Европейската комисия представи един нов план за действие във връзка и с управлението на околната среда. Става дума най-вече за 35 ти параграф на вашата резолюция – и е, на последно място, не последно по значение, е, приноса на е, съдебната система, на правосъдието, параграф 38 от вашата резолюция, ние смятаме, че за момента трябва да направим оценка на прилагането на законодателството е, в държавите членки и след това вече трябва да обсъдим и анализираме установеното, за да предложим нови мерки. При всички положения, ако прочетете нашия писмен отговор, ще намерите много по-детайлна информация. За сега ще спра тук и след това, ако имате въпроси, ще се опитам да отговоря на тях, но благодаря за поканата и за възможността да обсъдим тези въпроси с вас и се надявам, че ще продължим конструктивно да работим. Uh, благодаря. Сега давам думата на докладчик. Благодаря, господин председател. В качеството ми на докладчик по прилагането на директивата относно екологичната отговорност. Бих искал да благодаря на Европейската комисия е, за толкова очакваните резултати. Резултатите бяха съпроводени с доводи, но това не отговаря на изискванията на Европейския парламент. Е, е, е, всъщност, вие избягвате да отговорите на основния въпрос, който се задава в доклада на Европейския парламент, а именно необходимостта да се преработи директивата по екологичната отговорност не се загатва е, никакво политическо решение или политически отговор на въпроса. Има едно похвално усилие да бъдат е, санкционирани държавите членки, е, които не правят достатъчно усилия в научно-развойната дейност. Ние оценяваме и документите за съгласие по определенията на основните понятия в директивата за екологична отговорност и всички мерки, свързани с организацията и с отговорността. Така или иначе, всичко това ни е добре известно. Като отидем отвъд някои забележки, които така или иначе са включени в резолюцията на Европейския парламент, аз не виждам нищо същностно и нищо решително по огромната и толкова сложна проблематика, която се повдига от резолюцията, чието автор съм аз. За какво става въпрос? Е, и да видим и какви са отговорите на Европейската комисия към нашия парламент. Първо, по директивата трябва да се види квалификацията на екологична отговорност. Отговора е, трябва да се е, види резултата от многогодишната програма от 2017 до 2020 и едва тогава да се мисли за евентуално преразглеждане на директивата, възоснова на натрупаните познания. Тогава ние очаквахме директивата да се промени в много по-кратки срокове като се има предвид огромното значение на понятието екологична щета. Тоест да започнем работа едва след 4-5 години, това неминуемо ще доведе до някаква дефиниция, която предварително признаваме, че е непълна. На второ място, е, относителен прак. Много трудно се тълкува такова понятие. Е, Комисията признава, че е, този мек подход, Common Understanding Document, е, отново е, ни препраща към, директива, към, към преработката на директивата между 21 и 23 година. С други думи, трябва да чакаме 4-5 години преди да мислим за евентуална промяна на директивата. Освен това, а, ясно определяне на понятията географски происход, за да има съответно съхранение. Всичко това е абсолютно недопустимо. Да се разшири приложното поле към щетите понесени от лица и е, щетите за въздуха. Комисията отказва да вземе предвид е, подобна възможност като предвиди евентуално облагане на автомобилния транспорт. Да си представим пожар. Пожар в сграда или е, на сметище. Имало е такива пожари в Италия през последните години. Е, какво трябва да наложим? Какво да наложим? Е, какви какво, какво лекарство да предложим на гражданите и на околната среда. Така или иначе, е, такива жалби до сега не са подавани, е, за да можем да изправим щетите, понесени от гражданите или от околната среда. Проблемът отива отвъд е, данъка. Освен това, за какви данъци точно говори Европейската комисия, особено в частни случаи като този, който аз посочих. Освен това, цената. Цената се поема от е, националните здравни системи. С други думи, разходите се поемат пряко от гражданите. И накрая позоваването на гражданската отговорност. Според комисията, правилно смята, че гражданската отговорност трябва да бъде отделена от отговорността по отношение на околната среда но при условие, че няма правно определение на понятието щета по околната среда, което да включи и щета на здравето, няма е, да е, е, бъде изяснена щетата, за да може гражданина да установи причинно-следствена връзка между понесената щета и замърсяването на околната среда. На четвърто място какво става с нашето предложение за задължителни финансови гаранции или Европейски фонд за защита на околната среда и защита спрямо индустриални щети? Това е проблем, който възниква, ако дадено дружество изпадне в несъстоятелност, например. Търговската отговорност отпада и изобщо е трудно да се установи кой поема отговорността няма никакво, никаква възможност да бъдат обещетени е, страните, страните понесли щета. Така че е, замърсяването не изчезва, отговорен няма, принципът е, замърсителя плаща е, просто бива стъпкан. На пето място а, ние не виждаме отговор на въпроса за регистър на унези, които извършват опасни дейности, но също така и регистър, за да се прецени платежоспособността на тези лица. Комисията признава, че такъв регистър е полезен, но де-факто регистрите ще бъдат от компетенциите на държавите членки с други думи, Европейския съюз не поема никаква отговорност. Отново един провален опит. Не можем постоянно да наблюдаваме какво става и още е по-трудно да предотвратим нанасенето на щети. А именно това е целта на директивата. В последствие е, говори се, изобщо не се говори за данъчното облагане, е, за освобождаване от данъчно облагане на предприятия, които опазват околната среда. Не се говори за самостоятелни власти, които да бъдат оправомощени да разследват е, и да санкционират. И така или иначе има малко положителни неща. Както вече казах, не е необходимо да констатираме това, което вече е констатирано в резолюцията на Европейския парламент. Говорим за преразглеждане на европейското законодателство в областта на правото е, по околната среда. Може би това има предвид е, Европейската комисия, когато говори за законодателно предложение през май или юни. Ако обичате да потвърдите или да отхвърлите такова твърдение – е, ще има ли е, законодателно предложение по престъпление, извършено срещу околната среда? В заключение, е, виждам, че след съвместно извършена работа с докладчик от Комисията по околна среда, с докладчици в сянка, с колеги, трябваше да проведем и изслушвания, да виждаме, че е занулено. Всичко, което парламента е поискал. Европейската комисия просто не е взела под внимание искането от Европейския парламент. За нас това е едно разочарование. А ако отидем още по-далеч, ощетено е правото на инициатива, правото на пряка инициатива това искане от Европейския парламент към Европейската комисия е, да приложи правото си на законодателна инициатива. С други думи е, се пренебрегва работата на нашата институция и просто извършваме едно бюрократично упражнение помежду си и в крайна сметка Европейската комисия го оставя без последици. Та, за това смятаме, че в по-голяма степен да, трябва да се отчитат политически и правни предложения от Европейския парламент. Благодаря. Thank you very much. Председателя, благодаря. Господин Явор, е, който е докладчик по становището от Комисията околна среда. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчицата госпожа Ферара за това цялостно, цялостна оценка на последващите действия на Европейската комисия. Ние сме съгласни, с Европейската комисия сме съгласни. Вие знаете какво ще кажа, но все пак трябва още веднъж да бъдат подчертани важните въпроси. Нека да започнем с въпросите, по които можем да се съгласим. От самото начало смятам, че сътрудничеството беше близко. Of... Uh, нашите становища бяха близки във връзка с прилагането на директивата. Ще говорим и по доклада за прилагането и заключенията от този доклад във връзка с проблемите по прилагането на директивата в държавите членки. Повечето от е, коментарите днес е, отново ни връщат към проблемите с прилагането. Не знам какво имаме да обсъждаме, защото като цяло сме съгласни. Но имам няколко въпроса. Вие споменахте преразглеждането е, на изпълнението на директивата за околна среда като инструмент. Това е възможност да се преценят постиженията на държавите членки по прилагането на законодателството в областта на околната среда. Но изпитвам съмнения, защото по схемата ИРР възможно ли е да се осъществи по-добро прилагане на регламента при условие, че има основно препоръки към държавите членки от страна на Европейската комисия – аз не виждам как комисията може да принуди държавите членки по-добре да прилагат. Накрая остава процедурата по неизпълнение, но бих искал да има по-системен подход и да бъдем по-ефективни, когато насърчаваме държавите членки да прилагат по-добре законодателството в областта на околната среда. Аз съм съгласен с госпожа Ферара. Проблемите са много по-сложни, като се има предвид недостатъците, а не просто неправилното прилагане на директивата. Те бяха изброени доста изчерпателно. Искам да се спра само на няколко основни въпроса. Първо, обхвата на е, директивата за екологична отговорност. Парламента прикани комисията да я преразгледа от гледна точка на обхвата и да включи замърсяването на въздуха, например, или други въпроси, които сега не са включени в нея. Имахме и въпроси по определят на понятията в директивата. Съгласен съм, че ако тя трябва да се преработи през 2023 е, година, не бих казал, че е недопустимо. Всичко е допустимо, но все пак е, ще бъде жалко, ако се окаже, че Европейския съюз не може да ускори е, преразглеждането на директивата и да включи някои важни факти. Много е важна и схемата за финансови гаранции. Говоря за това от самото начало. А, ако няма ефективни, задължителна цялостна схема за гаранции, замърсителя плаща оставя принцип на хартия а, и не отговаря на действителността в държавите членки. Така че ясно е, че директивата трябва да се преработи е, да има е, задължителни застраховки в областта на околната среда, е, финансови гаранции, за да сме сигурни, че замърсителя наистина плаща, да бъде задължително, да бъде всеобхватно, да се създаде система в Европейския съюз, където в държавите членки нивото на защита е сходно, за да има еднакви условия, при които работят дружествата в различните държави членки. Не може в дадена държава членка лесно и ефтино да замърсяваш, докато в друга държава членка трябва да платиш големи суми трябва да защитим, освен това, европейските граждани на едно и също ниво в държавите членки. Не мога да допусна в определена държава членка замърсителя плаща като принцип да се прилага на практика, докато други държави членки да изостават и съответните граждани на тези държави членки не се ползват от е, същата защита. Е, е, така че трябва да има система, която да бъде по-балансирана, с еднакви правила за всички. И в заключение бих искал да ви помоля да чуете призива на Европейския парламент да ускорите процедурата по преразглеждане на директивата и да включите тези критични точки, които вече са включени в доклада. Госпожа Юталант, Благодаря, господин председател. Благодаря и на Европейската комисия за този доклад за последващи действия по доклад по инициатива на парламента. Много е важно да засилим усилията, за да може е, директивата за екологична отговорност да работи така, както се предполага, че ще работи. Много от нещата, които колегите вече споменаха, са едни и същи страхове и надежди, които аз поделям – Както каза госпожа Ферейра, е, прага е прекалено висок, когато щетата трябва да се квалифицира като щета на околната среда. Дефиницията е твърде научна, допуска различни тълкувания. А, е, имам предвид а, е, а, и факта, че държавите членки а, вече е, имат доста различия по отношение на гаранциите, а също така и прилагат различно директивата. Аз съм обезпокоена от е, положението във връзка с е, общественото здраве, общественото здраве и щетите от замърсяванията и качеството на въздуха. Аз споделям страховете на колегите. Е, хората е, действително понасят щети, е, защото няма достатъчен закон, който да защитава качеството на въздуха в държавите членки. И, имайки предвид това, смятам, че доклада на парламента беше много важен и призовава за скорошна преработка на директивата и ние като парламент бихме искали е, разширение на определението е, щета е, за околната среда. Да се включи щета за човешкото здраве и за околната среда. В доклада си вие казвате, че комисията ще направи усилия за такава щета, предвид е, оценката преди преразглеждането на директивата през 2021 е, до 2023. Можете ли да кажете някакво предварително намерение? Е, какво ще включите в бъдещото определение на а, такава щета на околната среда? Ако обичате, бъдете конкретни, засилете усилията си, защото по този начин се спасява човешки живот, като се подобри качеството на въздуха. Може да се направи нещо много повече от това, което правим в момента. По настоящите разпоредби по член 12 и 13 за колективни искове, НПО, които са по национално право, могат да въведат искове пред национален компетентен орган. Но като се има предвид, е, че правото за такъв иск се определя от държавите членки, и от това зависи ефективността на дела, когато има масови щети. Можете ли да посочите пример за насърчаване на достъпа до правосъдие? Като се има предвид и европейско предложението за европейски колективен иск, какви действия предвиждате и защитите по околната среда или следващата е, директива за правдително оплащане има по-тесен обхват? Е, с удоволствие ще чуя отговора ви. Благодаря. About... А, председателя комисията чу около 50 въпроса. Може ли накратко да отговорите? На някой от тях поне. Ще се постарая в края на краищата, аз мисля, че отговорих, но се оказа, че отговорът не е достатъчно изчерпателен. Е, ще направя е, каквото мога. Благодаря ви за обратната връзка. Вие се спряхте на доста точки, но не смятам, че ще бъде по-добре, ако ги разделим на две части. Първо, благодаря на докладчика за работата, за обратната връзка. Благодаря на господин Явор и на госпожа Гутеланд. Ние винаги сме единодушни, когато говорим за по-добро прилагане на съществуващите инструменти. Ние имаме предвид вашите предложения за подобряване на работата, която вече тече, но аз не виждам някакво разногласие между институциите тук. Това е нещо, което веднага може да се направи. Не е необходимо да се чака ново предложение на комисията, преговори и после приложение в държавите членки. Вече можем да прилагаме съществуващи инструменти. Тук сме на една страница. Та, е, ще видим как може по-добре да прилагаме тези инструменти. Искам да ви кажа, че нямахме възможност да обсъдим резолюцията на парламента с държавите членки. Следващата среща с държавите членки ще се проведе на 7 април. Този въпрос е включен в дневния ред. Аз няма само да ги запозная с резолюцията, ще им кажа и казаното днес. Ще обсъдим въпроса с държавите членки, за да се види е, как при съществуващата система е, можем да засилим усилията си и то максимално но комисията не може да го направи сама. И така стигам до втората част на отговора ми. Именно тук има най-голямо разминаване в анализа на ситуацията. Парламента призовава с резолюция и вие го повтаряте неколкократно. Призив за преработка на директивата. През 2016 година комисията беше ясна междувременно не е променила мнението си. Преди да преразглеждаме директива, трябва по-добре да разберем какви биха били решенията. Защото това, което аз чувам, това, което чувам от вас, мога да се съглася, но това не включва инструменти, които вече съществуват държавите членки. Докладчицата каза много ясно от самото начало, че положението е сложно, огромно, защото нямаме един единствен инструмент, който да се прилага еднакво в целия Европейски съюз. Директивата за гаранциите е класическа европейска директива прилага се принципа за субсидиарност и има допълнителни инструменти на европейско ниво, които допълват 28 национални законодателства. Знаете, че гаранциите се регулират различно в държавите членки, така че няма едно единствено решение, което да реши проблема, на който се спираме. Така че това, което трябва да направим заедно, е да разберем по-ясно къде са проблемите и как може правна намеса от Европейския съюз да разреши е, въпроса по-добре, отколкото биха го направили държавите членки, подхождайки към него е, възоснова на субсидиарността. А, а, вие говорите за проучването. Целта е да наберем доказателства, да разберем нещата по-добре. Възоснова на такива доказателства ние смятаме, че проблем ще се разреши по-добре, ако се преработи директивата. Така че аз изпреварвам бъдещето и тогава ще кажем какво е правното определение на щета в околната среда. Примерно, при финансовата сигурност. Ние работихме с организация, която работи по прилагането Работихме по схемите. В някои държави членки системата работи чудесно. И сега искаме да видим как може държавите членки да въведат е, сходни схеми, като тези, които вече съществуват в други държави членки трябва да разберем по-добре е, някои въпроси кога е необходимо е, да се внесе правно изменение? Когато има правно изменение, трябва да се докаже, че европейска намеса води до европейска добавена стойност и се постига до очакваните резултати. В доклада Европейската комисия посочва, че ние не възнамеряваме да предприемем преработка на директивата. Е, за момента е, това е разлика между нас, но това не значи, че няма да работим съвместно по изборените от вас въпроси. За мен е важно да работим с държавите членки, да работим с промишлеността, с гражданското общество, защото ние не се крием за държавите членки но ние не можем да излезем и да събираме данни. Ние трябва да разчитаме на държавите членки. Е, примерно, даден регистр трябва да се предвиди в факт. Мисля, че тук всички сме съгласни. Трябва да има е, правно изискване, за да се разработи такъв регистр. Някои държави членки реагираха положително. Съвсем наскоро, е, до края на годините, ще видите, че някои държави членки правят някои данни, обществено достояние и така става ясно как се справят с е, е, инциденти. И, за да бъда кратък, предпочитам двустранно да обсъждаме въпроса и в последствие да ви уведомя за работата от страна на държавите членки в някои от тези области. Ако имате някаква вътрешна информация по някои от решенията, които можем да намерим по повдигнатите от вас въпроси, с удоволствие ще ги научим, защото винаги, когато се мисли за преработка на директива за в бъдеще, трябва това да бъде направено така, че проблема да се реши, а не да се създаде нов проблем или да се каже след 5-10 години, че не се прилага на практика. И накрая за да няма недоразумение. Първо по директивата за щета на околната среда. Тя не се преработва. Предвижда се е, да има доклад като първа стъпка по преразглеждането. И второ, ние работим по законодателно предложение – при което има задължение за докладване е, по всеки законодателен такс за околната среда. Това е част от така наречения фитнес чек, по който започнахме миналата година. И мисля, че е, когато държавите членки се изисква да предоставят по-точни данни за гражданите, се увеличава прозрачността, това е законодателното предложение, за което говорих. То не е свързано с, е, директивата за околната среда. И господин Явор зададе въпроси, но ще го уведомя двустранно. Благодаря. Председателя, благодаря. Това беше точка 24. Искам да ви уведомя, че следващото заседание на нашата комисия ще се проведе в Брюксел в понеделник, 23 април, от 15 до 18.30 и на 24 април, вторник. И искам да ви напомня, че ще има съвместно заседание с Комисията по конституционни въпроси АВКО е предвидено за утре, 28 март, от 11.30 е, до 12.30 в зала АСП 3. Е, Надявам се, че е, ще се видим там. Ако не е така, пожелавам е, така щастлив Великден за всички.